И сега преминаваме към обяснението на гласуването. Искам да помоля колегите, които напускат залата, да напуснат залата максимално тихо. Получих 6 заявки за обяснение на ВОД. И сега откриваме това заседание за по по препоръката на госпожа Аюсо. Господин Кати, една минута. Господин Кати, една минута. Слушаме ви много внимателно. Person. The Convention on International Trade in Endangered Species. Конвенцията СИТЕС за застрашени видове на животинската флора, фауна и флора е международен инструмент и е чудесно, че Европейският съюз ще бъде част по конвенцията. Целта е международната търговия и видовете на дивата природа да са в мирно взаимодействие и да няма застрашени от изчезване. За съжаление, в момента много от видовете животински или растителни са изключително застрашени. Връзките между държавите, както и международната международното съдействие ще бъде решаващо в тази посока и освен това ще се запазва биоразнообразието и националното наследство на всяк, всеки географски регион. За това именно гласувах за тази резолюция. Благодаря. Пароли матно е à Киничи по... Госпожа Чиничи за една минута. Мадам Киничи. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Международната, Конвенцията по международната търговия с застрашени видове обхваща 35 000 вида от дивата флора и фауна. Целта е да ги опази от изчезване. Много е важно Европейският съюз да се присъедини към тази конвенция. Така ще може да изиграе и пълнокръвна роля в международен мащаб, най-вече що се отнася до опазването на биологичното разнообразие. В тази област Европейският съюз е приел най-напредничавото законодателство. Международната търговия с застрашени екзотични видове реализира оборот в размер от милиарди долари годишно. Ние сме сред най-крупните вносители на големи котки, например. Конвенцията е инструмент, от който можем да се възползваме, за да укрепим позицията си. Аз гласувах за препоръката. Благодаря, госпожа Гърлинг. Euh, Искам да помоля хората, които са в залата да искат да излязат, наистина да го направят по-бързо. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям а, а, присъединяването на Европейския съюз към, коми, към конвенцията повечето държави членки са подписали. А, какво ще добави, каква стойност а, се а, придобива от присъединяването на Европейския съюз като цяло? Никога не съм бил на заседание на, на конвенцията, и, но чувам, че там не винаги се говори с един глас от Европейския съюз. Това ще ни даде възможност да а, договаряме първо позициите на Европейския съюз и след това вече ще можем да използваме тежестта си като представители на всички европейски граждани. Търговията с екзотични видове е, е, е третата по големина незаконна търговия и е много важно Европейския съюз да бъде единен в борбата срещу тази незаконна търговия. За една минута господин Яр има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че почти всички можем да се обединим около това, че е добре, че Европейският съюз се присъедини към тази конвенция. Защо се присъедини едва сега? Защото до сега това не бе възможно. До сега към конвенцията можеха да се присъединят само държави, а не структури, обединяващи държави. От 2013 година насам към конвенцията могат да се присъединяват и цели структури. Според мен е добре, че ние можем да се присъединим, така ще можем да се възползваме от влиянието си. Мисля, че днес е един добър добър ден за застрашените видове. Тази конвенция обхваща 35 000 застрашени вида и пресича злоупотребите при вноса и износа. Европейският съюз трябва да плаща членски внос, след като се присъедини към конвенцията. Но така ще бъдат намалени вноските на отделните държави членки. Това е добра новина за тях. Добра новина е за тях, че вноските ще се плащат от Европейския съюз като цяло. Господин Курпет има думата за една минута. Много благодаря. И аз искам да подчертая, че имах същите причини да гласувам за. Имам още една обаче причина, тъй като има една, един вид който е застрашен в моята държава членка, така наречения проевропейски консерватор, Консервативен е член на парламента. Ние сме застрашени от изчезване, защото много хищници от други политически партии ни преследват. Защитете и нас. Благодаря. И poursuivre à Господин Ханан има думата за една минута. Благодаря, госпожо заместник председател. Търговията не е непременно е, враг на, на запазването на видовете, ако е, тема ако застрашените видове биват третирани като ресурс. Аз спомена за това какво се случило с слоновете с, с, в Кения. Забраниха лова на, а, на слонове. А, което доведе до намаляване на популя... популациите, за разлика от Зимбабве, където беше разрешен лова и хората, ловците се грижаха за слоновете. Тук става дума Европейския съюз да поеме да държавническите функции, включително и това, което е необходимо, а, а именно да говори от името на държавите членки на международни форуми. Това е нещо, което държавите членки могат да решават чрез собствените си демократични механизми и процедури. И в заключение господин Демес Макер. Една минута. Е, dank u, mevrouw благодаря, госпожо председател. Колеги, незаконната търговия с застрашени видове на дивата флора и фауна е явление, проблем в световен мащаб. Конвенцията СИТЕС е основният инструмент в тази област. Това е инструмент, който гарантира нашата сигурност и безопасност в момент, когато незаконната търговия е с обем в размер от милиарди долари. Тези суми се използват за финансирането на терористични актове. Във връзка с това приветствам присъединяването на Европейския съюз към тази конвенция. До момента Европейският съюз имаше единствено статут на наблюдател. Присъединяването ни към конвенцията ще увеличи възможностите ни за упражняване на въздействие. Приключваме заседанието до 3 часа. Приятен обяд! Mm. Messieurs, dames.